Скъпи колеги, предлагам да започнем днешното работно заседание. Е, дневния ред ви беше раздаден. Няма да предлагам е, промени. Е, и смятам, че приемаме дневния ред. Сега по точка 2, съобщение на председателя, нямам нищо повече да добавя. Това, което ви предлагам е веднага да пристъпим към трета точка от дневния ред и да дадам думата на госпожа Режина Бостос по въпроса за общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие. И искам да ви напомня, че е, това е, е стар въпрос е, защото е свързан с Кохезионния фонд, който е част от съобщените мерки. Е, и обаянието на нашия парламент доведе до блокаж, който трае и до днес защото парламента неофициално е сезиран, но не е отразено това в процедурата. И всъщност това искане беше отразено твърде късно, а самата комисия по регионално развитие изпреварващо бе започнала преговори с съвета. Така че положението е в някакъв смисъл критично и въпреки, че е, комисията е, по същество започна преговори с съвета преди парламентарния дебат, а председателския съвет, тълкувайки и злоупотребявайки с правилника на парламента, ни е, принуди да се съгласим с мнението е, по регионалното развитие, но все пак и нашата комисия трябва да се произнесе. Една от основните точки е въпроса за Европейския социален фонд. Е, там са необходими значителни бюджетни средства и всяка мярка по този фонд е важна и за това е важно нашата комисия да даде мнение. Благодаря на е, наш е, колега, автор на доклада. Тя е, предсрочно действа и в края на кращата изпреварваме графовете, определени от комисията по същество, която е сезирана. Госпожо докладчик, давам ви думата, за да посочите в каква процедурна рамка взимате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо председател. Сега ще кажа каква беше историята на създаването на, на това становище малко информация по начина по който работих по, този, по това проекто становище по двата фонда и какви бяха изискванията. В през последните месеци, естествено, бяхме свидетели на една огромна на, един, на една много тежка финансова криза и за това трябваше да се вземат спешни мерки за борба с натиска, който упражняват пазарите и да се намерят по уместни начини за разпределяне и освояване на средствата за да се помогне на държавите членки, на бенефициентите и по-специално на малките и средни предприятия. Знаеме, че днес економиката почива на малките и средни предприятия, така че е от огромно значение да се създадат условия за техния растеж. Малките и средни предприятия са гръбначния стълб и двигателя на европейската економика. 25 милиона са малките и средни предприятия в Европейския съюз, като те представляват около 90% от работните места – и създават 75 милиона работни места. Със съжаление обаче в най-чувствителните сектори малките и средни предприятия са много уязвими, особено на фона на економическата криза, по-специално в отрасъла строителство, където а, кризата се почувства най-тежко. Затова комисията и парламента се опитват да упростат изискванията за достъп до средствата по фонда за кохезия. Това е начин за допълване и подпомагане на националните и местни политики в тази област. А, така че, както казах, целта е достъпа до тези фондове да бъде упростен, да има по-прости и по-малко бюрократични процедури. Това е целта на доклада. Мисля, че становището само по себе си е много така ясно, кратко. Целта е да се подчертае необходимостта да се оптимизират средствата, отпуснати от европейските. Е, от Европейския съюз за оптимизиране на трудовия пазар, тъй като ние трябва да, да, за, да пазиме и да, да създадеме мерки за подкрепа, за поддръжка на трудовия пазар, за да могат хората да се върнат и към трудовия пазар и да намерят отново работа. Е, мисля, че утре, ако се не лъжа, е срока, крайния срок за внасене на изменения. И добре би било този доклад да може да се приеме в е, разумен срък, за да може наистина е, да имаме оптимално приложение на мерките в най-скоро време. Благодаря ви, госпожа Шхудер и госпожа Линдо. Ähm, Благодаря. на докладчика за това, което представи, но не споделям нейното мнение. Когато говорим за промяната на схемата по отношение на Европейския фонд, става дума за три основни неща – компетентността, правомощията са всъщност е, най-същественият момент. Именно по тази причина и председателят помоли за становище. Така че за определен период от време е, фонда за е, Европейския социален фонд се финансира 100% от Европейския съюз, но това се отхвърли от е, съвета. И това се дължи на факта, че парламента и в лицето на господин Кирилов е, на практика е, твърде много се забавиха и накрая приеха становището на съвета. Би трябвало той да се опита още веднъж да се пребори, така да се каже, за това 100% финансиране от страна на Европейския е, съюз. Е, е, средствата, които са предвидени да се отпуснат от държавите членки, ще останат в крайна сметка, ще бъдат резервирани, така че ако има съфинансиране, те ще се използват за съфинансиране но не, няма да се е, стигне и до забавяне на плащанията, тъй като в момента има достатъчно средства, ако продължим да се борим. Е, ето това е, е момента, в който можем да се преборим за е, повече средства за финансиране на работни места. На второ място, малките и средните предприятия са наистина най-големият е, е, така, участник в проектите. Проектите е, в размер на 25 до 50 милиона са, така да се каже, от правомощията на комисията. Комисията би трябвало да отговаря за тях и аз смятам, че става дума за много съществени изменения и затова си струва да продължим да действаме в предварително очертаната посока. И на трето място би трябвало да се преварим за облегчения при преместването на предприятията, когато предприятията изместват производството си в други държави членки тогава ще се промени и това, което ние бяхме казали още в началото, а именно, че когато някой желае да запази производството си тук, в Европейския съюз, в съответната държава член, той получава средства от структурните фондове и именно тези средства са за да може да поддържа производството си на място. Сега аз искам да взема отношение по изменение второ и четвърто, е, където става въпроса за... Не, всъщност отстранява възможността от 100% финансиране. В, в оригиналния текст е необходима промяна за ограничен период от време. Това се казва. А не се е, казва окончателно, е, защото специалните финансови ограничения в държавите членки се прилагат в момента. И и 100% финансиране за необходимия период. Защото аз много добре знам, е, че е, някои от средствата по Европейския социален фонд не се отпускат, е, защото държавите членки не са достатъчно свободни, за да ги ползват. Така че за непреходен период е необходимо да има 100%. Ние трябва да вземем това под внимание, защото тези изменения е, са път на там. Госпожа Ципел. Да, благодаря, госпожо е, председател. Имаме е, проблеми не само по същество, но и по отношение на времето. Естествено, съгласна съм с вас, госпожо председател, че става дума за създаване на работни места и в този смисъл нашата комисия би трябвало да играе съществена роля в тази процедура. И за това се и ядосваме и дразним от е, е, промените, които стоят на масата. Да, 100 е, финансиране според мен е добра идея, защото по този начин ще можем да реагираме много бързо на предизвикателствата в условията на криза. Същевременно засегнатите региони ще могат много по-бързо да получават, веднага да получават, така да се каже, необходимите средства. Но по същество сме изправени пред следния проблем. Съветът с голямо мнозинство на държавите членки се обяви против тази форма на финансиране. Сега, дори парламентът с голямо мнозинство да реши друго и да предпочете да се присъедини към мнението на комисията, ще трябва много дълго да водим преговори и едва ли ще стигнем до края на преговорите, до лятната вакансия. Също време аз смятам, че е много важно да се приеме резолюция, в която съвсем точно да вземем отношение по принципните въпроси, независимо от това дали смятаме предложението на комисията по принцип за правилно или не. Но при всички положения в условията на криза би трябвало да е, се въздържаме от подобни промени. Що се отнася до заетостта, мисля, че и ние като комисия, отговаряща за заетостта и социалните въпроси, сме заинтересовани не само да се създават работни места, но да се създават качествени работни места с е, добро възнаграждение за хората. Така че хората, които губят е, работата си, да могат колкото е възможно по-бързо да намерят е, нова работа и то нова работа, която е равностойна на предишното им работно място. Така че да не се е, е, започне едно движение по спиралата е, на е, влушаване на качеството на труда, е, на работните места и на заплащането, естествено. Мисля, че в бъдеще трябва да помислим е, много сериозно именно по този последен въпрос и същевременно е, да намерим начина и формата, в която да подчертаем, че се нуждаем от добри, равностойни на е, предишните, на закритите работни места за хората. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Меснер, после е, господин Томас Ман. Благодаря, госпожо председател. Наистина. Благодаря, госпожо председател. Наистина, на пазара на труда има много големи проблеми в резултат на кризата. И нашата комисия, естествено, трябва е, да се замисли много сериозно как Европейският съюз ще отделя е, помощите по възможно най-ефективния и бърз начин. 100% звучи чудесно, но е, същевременно тези 100% създават една зависимост, която не винаги е благоприятна. Именно в условията на криза би трябвало да представяме помощ, за да могат засегнатите от кризата сами да си помогнат. Необходимо ни е, е повече време, за да обсъдим истински въпроса с тези 100%, именно понеже съветът е, се е обявил против тези 100%. Естествено, че за нас е важно да помогнем на хората по един много целенасочен и разумен за тях начин. До петък имаме все още възможност да помислим за това как ще насърчим по-нататъчната квалификация, така че е, да се отговори и на потребностите на хората, които търсят е, нова работа и е, които се нуждаят от работни места. Така че още веднъж повтарям, колкото е възможно по-бързо ни е необходимо решение, но решение което наистина да представлява целенасочена помощ за хората в условията на криза. Господин Томас Мон. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че трябва да помислим за това дали ще подкрепим принципа на съфинансиране. Това е много важен момент. Трябва да подчертаем, че е, европейски пари не се изливат направо в регионите, а че става дума за форма на съфинансиране. Е, регионите, които се е, възползват от е, средствата на фондовете, също полагат особени усилия, включително и финансови усилия, за да се преборят с проблемите на място. Това е много съществен момент съветът се е обявил против 100 финансиране и аз мисля, че едно такова решение може да бъде разбрано. В бъдеще ще трябва да кажем, че тези въпроси са от правомощията на нашата комисия и госпожо председател, би трябвало да направим да преминем към процедурата с асоцииране, присъединяване на други комисии. Добре, комисията по регионално развитие в този случай е така водещата комисия, но става дума за въпроси, които са от правомощията на нашата комисия. И така, предоставянето на равностойни по качество работни места, това е, е една основна точка в становището това е правилният път, естествено, но би трябвало, може би, да задълбочим малко тази тема и следващият път, когато обсъждаме въпроса, да помислим какво точно можем да предложим. Регина Басос е, е известна с това, че умее да предлага компромиси и да постига компромиси, но мисля, че по тази точка би могло да се проработи още малко. Някой друг иска ли да вземе думата? Е, Та ще направя няколко допълнителни уточнения. Мисля, че в нашата комисия не трябва да се подценява залога на позицията, която официално заемаме в момента. По две причини, по-скоро по три причини. Първата причина е, че въпроса за ефективността на разходите по Европейския социален фонд и затруднението да се мобилизират такива фондове поради е, правилото за съфинансиране е, беше много силен аргумент, е, за да може в първоначалното предложение да се иска механизъм за финансиране от 100%, да се обърне гръб на изводите от кризата и на необходимостта от адаптиране на няколкото инструмента, с които разполагаме, за да се справим с кризата, това е позиция на съучастничество с е, е, съвета, е, който в своя визиор изобщо няма предвид финансовото състояние на всяка държава членка. Според мен по този начин се намалява ефективността на този Европейски социален фонд. И когато направим равносметка по Кохезионния фонд, ще признаем, че е, държавите, новите държави членки с нищо не са били подпомогнати, за да се справят с кризата преди нейното настъпване за да може преди кризата да бъдат в състояние на конвергенция, каквато беше е, в Испания и Португалия. Е, така че е, трябва да се замислим, че тези фондове не бяха реадаптирани, не бяха препригодени към целите и към фактите на място в е, новите държави членки, включително и възможностите им да освояват тези фондове, ние не поставихме бюджетния въпрос за помощта за разширението. Ние всъщност преработихме това, като съществуваше, без да се съобразяваме с фактите на място. И економиката в новите държави членки беше е, така много, много силно пострада от кризата. Ако не кажем нищо по това, означава, че ние се отказваме от европейската бюджетна ефективност. Второто, което искам да кажа е, че е, специално по преговорите с съвета, съвсем откровено казано, всички и депутатите, които в момента присъстват, непрекъснато твърдят какви правомощия имат и каква власт имат да пренасочват решенията на съвета, когато те не им допадат. А тук, е, тук някои в този парламент искаха да разиграят нещо и да предопределят позицията на парламента преди парламентарния дебат, ние се просваме пред решенията на съвета. И за мен това е недопустимо. Третото, което искам да кажа, е, аз е, много добре разбирам, че въпросът е спешен. Обаче, скъпи приятели, скъпи колеги, този парламент доказа, че носи чувство за отговорност. Е, Всички процедури, които съм приключила, не претупала, а приключила за 24 часа, когато има политическа спешност и политически консенсус, ние можем да се мобилизираме и да завършим преговорите на време. Не защото съветът е предпоставил позицията на парламента, ние трябва да станем негови съучастници. Съвсем откровенно и съвсем приятелски ще кажа на Режина Бастус, ако за нас изготвяне на становище аз е, поздравявам изменение 3. По него нямаме никакви разногласия. Обаче по изменение 2 и 4, е, които са сърцевината на позицията на господин Евгений Кирилов от Комисията по регионално развитие, е, какъв е смисъл ние да правим становище, ако се придържаме към тази линия? Извинявайте, че е, толкова бурно се изказвам, обаче начина по който се произнасяме по този въпрос е, предпоставя. Господин Томас Ман казва, ще видим другия път. Другия път е, е реформата на е, Европейския социален фонд ако изходим от същия анализ за социалния фонд е, и ако първото заключение е, че е в състояние на криза като днешната ние не правим нищо, тогава е, за социалния фонд не знам какво да кажа. Ако вярваме на това, което правим и ако смятаме, че Европейския социален фонд е, полезен, за да се създава заетост в региони в затруднено положение, не ми казвайте, че държавите имат проблем проблема с съфинансирането. Аз уважавам амбицията на съвета и желанието на Испанското председателство ще им помогна да вървим бързо. Обаче, ако парламента определи позицията си при правилни условия, може да го направи. Това са заключенията, които исках да кажа съвсем приятелски и като уважавам работата на нашата докладчичка но откровенно изявявам, че аз не е, споделям нейния подход е, при съфинансирането. Госпожо докладчик, ще ви дам думата, освен ако някой друг не иска да се скаже, няма. Значи, госпожо докладчик, заповядайте. Благодаря ви много, госпожо председател. Бих искала да благодаря на колегите по-специално на председателката за нейния принос. Наистина това е един чувствителен въпрос и в контекст на економическа и социална криза Струва ми се, че кохезионните фондове са е, инструмента си некванон за излизане от е, кризата. Също времено, но Кохезионния фонд и структурните фондове като цяло имат, а, разполагат с всички възможности, за да дадат допълнителни да дадат допълнително рамо на държавите членки. Аз не мога да си затварям очите пред възможностите, с които разполагаме в крайна сметка. Ако днес Ние предприемем един гъвкав подход по въпроса с съфинансирането. Не смятам, че ще постигнем целите си. Ако използваме фондовете, така че да се намали бюрократичното бреме, ако наистина постигнем едно опростяване на процедурите за достъп, то тогава Ще помогнем на е, малките и средни предприятия да създадат допълнителни работни места и по този начин да спомогнат за излизането от кризата. Що се отнася до измененията, които бяха внесени е, към доклада на господин Кирилов, те са свързани предимно с гъвкав, гъвкавостта на инструментите, за да може мерките да се приложат колкото може по-бързо и за да може е, органите, които са натоварени с това, да свършат своята работа. Също времено обаче, нека не забравяме, че в бъдеще ще трябва да се реформира Европейския социален фонд и тогава Европейския парламент и по-специално нашата комисия ще може да изрази своята позиция пред комисията и съвета и да наблегне на значимостта на този фонд, за да може и в бъдеще структурните фондове като цяло да а, служат а, на кохезионната политика. Защото в крайна сметка тази кохезионна политика, политиката на сближаването е един от основните начини за преодоляване на кризата. Аз не, аз съм много готов, аз съм отворена към всички предлож... предложения. В никакъв случай не искам да се покажа негъвкава. Утре 5 март е последният срок за внасяне на изменение. Същевременно обаче ми се ще да не се отклоняваме от прагматичния подход, който сме а, подели за да можем наистина да постигнем целите, които сме се поставили. Благодаря ви. Мисля, че ще има консенсус по този въпрос. А в крайна сметка дявола или демона се крие в подробностите, но наистина ще ги уточниме, както спомена докладчицата. Утре е крайния срок за, за внасене на изменения. Утре 12 е часа на следващото заседание на комисията на 16 марта ще разгледаме измененията, на 17 ще ги гласуваме, тъй като на 17 и 18 марта комисията ще, ще излезе с становище. Сега пред, предлагам да минеме към следващата точка от дневния ред, точка 4, разглеждане на измененията по капиталови изисквания за търговските портфели и пресекюритизацията и надзорния преглед на политиките за възнаграждение. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за всички внесени изменения. Така че имах възможност да се убедя, че може би ще имаме широко мнозинство по тези въпроси. В Дания, в моята страна, имаше много банки, които трябваше да бъдат закрити в резултат на кризата и държавата се опита да предприеме действия за гарантиране на вложенията на гражданите. В Северна Ютландия, в е, Дания имаше фалит е, на една банка с много неприятни последствия за хората. Някои от тях загубиха е, вложенията си, защото бяха инвестирали в акции, включително и пенсионери пострадаха по този начин, загубиха основата за съществуването си по този, поради този фалит. Така че ние предприехме в Дания множество мерки, за да се застраховаме за в бъдеще от такива неприятни последствия. От членовете на управителните съвети в е, банките е, са задължени да инвестират в един определен е, размер в акциите, които предлагат. Така че е, ще трябва да се замислят в бъдеще какво предлагат на клиентите си, след като и собствените им средства са вложени в същите акции. Ние се нуждаем от повече прозрачност в целия банков сектор. И същевременно се нуждаем от е, една такава динамика, която да ни позволява да предприемаме насрещни е, мерки. Ако всичко върви както ни се иска, тогава ще можем да подпомогнем растежа. 50, 54, 43 са измененията, които предлага Томас Мън. Аз е, по принцип ги предлагам. Но при 53 бих е, предложил друга формулировка. Госпожа е, Цимер също предлага няколко изменения 32, 33, 34, а по отношение на формирането на възнагражденията трябва да подчертая, че това, което се предлага, всъщност е трикратен размер на доходите на един сътрудник. Така че би трябвало да помислим за едно по-разумно съотношение. Във всеки случай не съм склонен да давам съвсем конкретни предложения за размера на възнагражденията. По други точки, като 54, 61 и 55 се предлагат също определени модели за оценка на качеството на гаранциите – в бъдеще, аз не бих се спирал на тези предложения и модели толкова конкретно в документа, но във всеки случай това, което предлагате е интересно. Във връзка с 46-то изменение се предлага един по-дълъг период фиксирани са точно 5 години, докато аз е, предлагах между 3 и 5. има и други изменения, като 48, 49, 50, 51, където мисля, че можем да намерим компромис. За момента не сме на едно и също мнение. Но ако говорим за санкции, е, трябва да бъдем съвсем точни. А, колегите Харики Цимер предлагат нещо във връзка с формиране на възгръж... възнагражденията в 54, с което не съм съгласен. 55-56 са в ред. Изменение 6 56 ми допада. 59 госпожа Дели е, предлага променливи компоненти, вариращи компоненти при възнагражденията и фиксирани е, твърди компоненти. Аз е, бих обсъдил с нея съвсем точно процентите и е, цифрите, които тя посочва, не съм съвсем съгласен с тях. Сега по отношение на предложенията на госпожа Цимър ще кажа, че особено по отношение на 62, аз е, смятам, че долната граница трябва да бъде поне 3 години. И същото ще кажем и е, в изменение 63 ако се споразумеем. Е, това беше един съвсем бърз преглед на поступилите предложения за изменения. Надявам се, че следващата или последващата седмица ще можем да продължим дискусиите по тези въпроси, за да приключим в комисията. Благодаря ви. Преди да дам думата на госпожа Мецнер, която поиска думата, искам само да ви напомня, че е, докладът, който ни беше представен вчера за дъблинската структура и който е, е, за втори път говори за надзор на предприятията в е, европейския мащаб, като има сегментиране по отрасли, е, като има специална част за това, което става в е, финансовата сфера. За нас е, е, това е, трябва да бъдат много важни факти, които допринасят за развитието на нашата дискусия, въпреки че срока за измененията вече е изтекал, в компромисите можем да се позовем на тези изчерпателни източници, които се съдържат в доклада и които съдържат част от нашата дискусия госпожа Мецнер. Госпожа Меснер, след това Томас Ман. Благодаря. От името на моята политическа група Юрген Кройцман, който е докладчик по темата, трябва да благодаря на господин Кристенсен за неговата работа. Нашия докладчик ни информира за хода на работата. Ние обсъдихме въпросите дори се отказахме от някои първоначално замислени предложения. Е, решихме да се присъединим към господин Ман, който е направил предложения за изменения. Повечето членове на групата на зелените и левицата биха желали по-дестриктивни е, мерки и аз е, бих могла да се съглася с тях – тъй като господин Кройцман не е тук днес, ще спра до тук, но той ще участва в следващите дискусии и ще може да обогати становището на комисията по тези въпроси. Господин Томас Ман. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж ще кажа на Оле, твоите доклади винаги са много добри и този път не е по-различно. Ти си се концентрирал върху най-съществените моменти и повечето от тях са много приемливи, така че, както винаги, си работил много съвестно и компетентно. Трябва да кажа, че банките сигурно ще се присъединят към мерките, които предлагаме. Ние не желаем да бъдем нещо като благотворителна организация, а да създадем основа за едно спокойно и сигурно съществуване. Банките не само в Дания претърпяха много сътресения и не само Дания, датската държава трябваше да предприеме много съществени мерки за гарантиране на влоговете на гражданите. Какви са шансовете да помогнем на гражданите е, и да им е, дадем спокойствие за средствата, които влагат в банките? Същевременно, как да накараме банките да променят е, действията си? когато продават е, или предлагат на пазара някакви продукти, не бива да изхождат единствено от е, така, презумцията, че това ще им донесе по-голям е, бонус, повече печалба, а трябва да мислят за вложителите, за сигурността на техните средства. Когато става дума за вложители, за гаранции, това е единствено от правомощията на банките и единствено в техни ръце. Така че и те единствено би трябвало да носят отговорност, ако нещо не е в ред. И затова смятам, че принципите в това отношение трябва да бъдат отстоявани до край и трябва да бъдат в основата на всички наши предложения. 52-ро изменение е, на Ели Цимър, Да, съгласен съм, че сумата, която се предлага, трикратен размер е твърде висока. Не бива да губим връзка с реалността. Но Оле винаги е показвал умение да постигне компромис. Сигурен съм, че и този път ще стане така. И една последна забележка, когато говорим за криза и за а ние сме в условията на криза, трябва да вържем целият пакет, трябва да мислим и за възможностите за контрол, за е, контрол включително и от страна на политиката, на управлението на дадена държава. Защото когато говорим за кризата, трябва да знаем, че кризата не засяга само банките и економиката, а и социалните системи. И в този смисъл нашата комисия би трябвало да включи тези аспекти в становището, защото ние сме комисията по заетост и социални въпроси. Благодаря ви. А, сега господин Алмерман, е, Елмер, господин Елмер, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Е, ние в нашата група ECI смятаме, че това предложение е пример за известната доктрина на Европейския съюз. Е, това е за кризата, която винаги носи до е, някакви печалби и това води до концентрация на властите в Брюксел и отстраняване на власти от националните власти. При природни бедствия, тероризъм, за финансови кризи, винаги трябва да се увеличават властта на Брюксел и да се намалява властта на националните власти. Е, ние смятаме, че е погрешно, вие смятате, че е полезно. Ние смятаме, че много от предложенията, включително и измененията, изключително трудно могат да се прилагат. Ще посоча примери изменение 4, когато говорим за е, независими комитети за възнаграждения. Според мен е, много трудно ще се проверява това в 27 държави членки. Изменение 9 е, приканваме за частно хеджиране в заетите в финансовите институции. Това също според мен много трудно ще може да се приложи и дори бих казал, че това е някаква намеса в е, частните е, финансови взимане на решения и в е, живота на индивидите. Ние им го налагаме. Това, което се предлага не е само агрегат от излишни правомощия на Брюксел. Освен това се предават правомощия без да се прехвърля отговорност. Това е много опасно разделение между правомощия и отговорност. Това е изцяло погрешен подход и ние не можем да го подкрепим. Благодаря ви. Някой друг иска ли да се изкаже? А, от комисията госпожа Уолтер няма я. И така, отново давам думата на нашия докладчик. Так for øh, som jeg er glad for. Det ser ud til at... Благодаря за положителните коментари. Аз също се надявам, че ще постигнем компромис. Това, което каза последният е, говорил колега, е, всъщност ме успокои. Инак щях много да се замисля и разтревожа, ако той беше казал, че подкрепя всичко това, което съм написал. Да, е, надяваме се ние в Европейския съюз и както и навсякъде по света, че ще можем да се предпазим от е, е, нов срив е, на финансовия пазар, от нов срив на банковия сектор. В САЩ също много се работи по този въпрос и се мисли за възнагражденията. Както знаете, предприемат се също рестриктивни мерки. Така че е, в този смисъл е много важно и ние да дадем пример на света. Както знаете, от много страни гледат какво вършим ние, за да последват примера ни. Благодаря ви. Така, крайният срок за измененията е 16 марта. Всъщност тогава ще гласуваме, това е период за гласуване, за да може становището да бъде готово преди комисията, която е съзирана по същество, а именно по економическите и финансови въпроси, ще се произнесе на 27 април. И така приключваме с четвърта точка на дневния ред. УВИ ще ви поканя да пиете едно кафе или да идете да се обадите по телефона, защото прекратявам работата до 10.30, част в който ще пристъпим към гласуването на двете писма по адаптирането на фонда за глобализация. Установявам заседанието до 10.30.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 Скъпи колеги, ако мога да ви приканя да заемете местата си отново, след това прекъсване, което се дължи на моята неспособност да организирам правилно нещата, за да можем всичко да проведем без прекъсване. Но, както знаете, ще изслушаме комисаря, който ще ни запознае с стратегията 2020, което всъщност е предвидено за 10.35. Не искам да променям часа за гласуването. Това и предполагам, че и вие. Искам да гласуваме Имаме две писма, които са свързани с нашите правомощия във връзка с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Е, искам да кажа на комисаря, че някои е, места могат да изглеждат празни, въпреки че много компетентни членове на, писма, на, на комисията са отредени за тези, за тези места, но имаме важен семинар в Будапеща, така че е, те са извинени. Отсъстващите са извинени, но е, това обяснява е, някои празни места. Е, и така пристъпваме към пета точка от нашия дневен ред. И първо искам да представя на вашето внимание писмо до господина Рен Ламасур до бюджетната комисия става дума за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в областта на производството на мебели и на готово облекло в Литва. А, а, мога ли да поставя на гласуване това писмо? Явно да. Кой е за? Против? Кой се въздържа? Приема се с единодушие. И всъщност да ние е, е, разделяме гласуването, защото става дума за два случая с Литва. Всъщност обединяваме гласуването. Е, свършихме с гласуването. Благодаря на господин комисаря за неговото присъствие и с удоволствие официално посрещам в длъжността му на комисар господин Ласло Андор. Тук ние имаме лош навик, но всъщност искаме да сме сигурни, че сте на фаза, че сме на фаза в нашия анализ. Сега вие сте тук, за да ни запознаете с документа, който комисията разпространи вчера. Става въпрос за стратегията 2020. Много се радвам, че още на следващия ден можем да ви дадем думата. Искаме да разберем от гледна точка на комисията какви основни насоки трябва да приемем. След това ще има въпроси и отговори. Предполагам, че ви вече сте свикнал с подобно упражнение. Благодаря ви, госпожо председател, е, почитаеми членове. Е, аз също ви благодаря, че ми предоставяте възможността днес да се срещна с вас. Това е първата ни среща от е, встъпването в длъжност на новата комисия и това е първа възможност за мен да бъда днес тук, когато сме се срещали вече в различен формат на вашата комисия. Това е действително е, начало, което се поставя от критичен документ. Радвам се, че можем да го обсъдим тук. Както каза госпожа председателката, това е чудесна възможност да се обсъди този документ с членовете на вашата комисия е, индивидуално, ако е необходимо, но и в пленарна зала, за да продължи дискусията. Темата е критична особено е, в е, така, момент на криза. Вие знаете, че вчера комисията направи своето предложение за европейска стратегия за е, умно, умен растеж, който да приобщава всички. И мисля, че е, участието на комисията, както и на парламента, са определящи за успеха на тази стратегията. Тя е изготвена 10 години след Лисабонската стратегия. 10 години се навършват тази година и смятам, че ние всички сме единодушни, че тази стратегия ще замести Лисабонската стратегия, ще бъде по-проста, по-ефективна и по-фокусирана. Е, според мен този документ отговаря на тези цели и е, е, преследва две важни цели. Едната от целите краткосрочно е, че трябва е, да се справим с настоящата економическа криза и да върнем е, хората е, обратно. Ето, е, и е, средносрочно е, трябва и економически и социален модел да се укрепи, да се справим с предизвикателствата на глобализацията, които са тех, технологически, демографски демографски и промените в климата. Лисабонската стратегия вече беше отговор на глобализацията е, е, и аз мятам, че новата стратегия също трябва да бъде отговор на настоящата криза. Нашето предложение е, пост поставя е, заетостта и борбата срещу безработицата и бедността в центъра, е, защото това е основната загриженост на хората в целия Европейски съюз. Знаете, че статистиките са сериозни. Е, безработицата в Европейския съюз е, е около 10%. Е, една от е, най-спешните задачи е намаление на безработицата и след това е, имаме средно средносрочната цел за по-добри заети места, по-качествени заети места и социалното приобщаване. Комисията е, определи три приоритети, така наречените три мотора или, ако щете, стълбове на стратегията. И те са следните. Първото умен растеж чрез развитие на економиката, основана на знанието и на иновациите. Второ, устойчив растеж чрез повече ефективност на ресурсите и по-голяма конкурентоспособност. И на трето място е, растеж, който приобщава всички, като, като насърчава по-високата заетост и социална и териториална кохезия е, растежа, който приобщава всички в обществото, е, е свързан с Европейската стратегия за борба срещу безработицата и открит метод за социална кохезия и социална защита. Ние е, смятаме, че по трябва да има по-голяма силна интеграция чрез заетост, отколкото в Лисабонската стратегия. И какви са резултатите, към които се стремим? Е, политиката всъщност е, е област, в която трябва да имаме предвид заетостта и социалните цели трябва да има социално измерение в умния растеж, така че е, трябва да подобрим качеството на образованието, професионалното обучение, обучение през целия живот. Е, това е много важно, за да се подобри качеството на заетостта връзка между образованието и пазара на труда, за да може младите хора да пристъпят е, по-лесно в пазара на труда това е, устойчивата заетост ще се отрази благоприятно и на пазара на труда чрез зелени е, е, работни места. Вече сме обсъщали въпроса във връзка с промените в климата. Госпожо председател, почитаеми членове, основния стимул ще бъде определени цели и е, вече трябва да, да справи. Да, имаме три стълба и пет цели. Искаме да се съсредоточим е, върху разбираеми е, цели, които да съдържат основни компетенти на стратегията и те да са по-читаеми, за да може съвета да ги обсъжда по-лесно. Комисията придава голямо значение на заедостта и социалната политика. И за мен най-важното е целта за борба срещу безработицата. Трябва да има по-висока заетост на е, е, младите хора от 20 до 26, е, до 64 години и от жените да са заети от 69 до 75%. И е, втората социална цел е, е, е да се намали процента на бедните под малко от 25%, т.е. по-малко от 20 милиона да не са бедни е, трябва е, да е, се нам... тези, които напускат училище, да не са 10, 15%, да станат 10 и дела на населението от 30 до 34 години да, с висше образование да стане минус 40, да бъде поне 40%, сега е 31%. Ние знаем, че тези цели са постижими е чрез е, е, е, стратегия, насочена към, основ... към всички държави членки. Разнообразието е европейска ценност, но може да се разглежда и като предизвикателство някои по, повече се стараят да, да изпълнят тези цели, от други тези цели трябва да станат национални цели и трябва да бъдат изходна точка за отделните държави членки. И е, комисията ще подкрепи е, държавите членки да определят дългосрочни цели, които трябва да бъдат както реалистични, така и амбициозни. Комисията също е реалистична и амбициозна. Комисията предлага тематичен подход за постигане на петте цели чрез гъвкави инициативи. Имаме три е, цели, е, пет, е, три стълба, пет цели и седем гъвкави цели. така, имаме план за нови умения и работа европейска платформа за борба срещу бедността. Е, при новите е, схеми и план за заетост основно е, е така наречената гъвкава сигурност. Е, тя е много важна, за да се е, модернизира пазара на труда и да се изгради е, консенсус, който изплува през последните години. Трябва да се съчетаят гъвкавостта и сигурност на работните места. Тази гъвкава сигурност дава възможност да се придобият нови умения и се увеличава и производителността. В тази, във връзка с това комисията ще развива проекти за нови умения, за нова работа. Трябва изпреварващо да се разработват умения, да има цикъл на живот за учене, младите хора да намират работни места, да се съчетават личен и професионален живот и по-дълъг професионален живот. Второто комюнике на Комисията за нови умения за нова работа ще бъдат посочени тази година. Е, и следващото, което искам да кажа е да има разбираем план за подобрение на е, образованието и за по-добра трудова изява на младите хора. Ние ще посочим интегрирана е, рамка за действие, за да може младите хора по-лесно да се вписват в пазара на труда. По-добра връзка между образование и труд младите хора все по-често ще бъдат изправени пред преходи в пазара на труда и е, трябва да могат е, е, да имат практика, стажове и така нататък. И трябва да си да не забравяме, че когато тук е, през януари ме изслушвахте. Вие е, е, поздравихте схемата за Ерасмус за да има възможност за работа на младите хора в целия Европейски съюз. И с удоволствие потвърждавам, че тази нова схема ще бъде обявена скоро. Е, да се насърчават предприятията и да наемат млади хора от други държави членки. И третата гъвкавост е Европейската платформа срещу бедността, е, която значително ще увеличи социалното измерение на е, Европейската стратегия 2020 съвместно с основните цели за намаление на бедността. Това ще засили ударението на стратегията върху открития метод за координация, социално приобщаване и закрила, най-вече като се, им се определи определена важна роля в процеса на мониторинг. Госпожо председател, ролята на парламент ще бъде е, определяща Комисията приканва парламента да даде становище по интегрираните е, задачи, които ще се обсъждат на съвета. Е, и националните парламенти е, също трябва да проявят интерес към тази стратегия 2020. Ще има по-силна роля на местните органи за самоуправление за да може тази стратегия да се приложи на европейско ниво, а да има и е, бюджет и програми на държавите членки. Е, гражданското общество също трябва да бъде приобщено в определенето на политиката и в нейното прилагане. По-ефективна употреба трябва да се направи на Европейския социален фонд, който трябва да бъде свързан с приоритетите на стратегията 2020. И аз с удоволствие ще обсъдя с членовете на вашата комисия моите собствени правомощия, е, ключовите области за близкото бъдеще е, по повод на стратегията 2020 са следните е, умения и как да се отговори на потребностите от умения, гъвкава сигурност. Аз с удоволствие присъствах на семинара вчера, организиран господин Съркъс. Беше много полезна, информативна и вдъхновяваща е, среща. Е, активно приобщаване на всички, зелени работни места и изобщо прилагане на зеления аспект на економиката. Знам, че вашата комисия работи по няколко доклада е, и с удоволствие ще чуя вашите мнения. Въпросът е, е, е откъде тръгва и на къде върви тази стратегия 2020, след като вече е обявена от комисията. Както знаете, на пролетния съвет на 25 и 26 март ще се обсъдят предложенията на комисията и възоснова на заключенията комисията ще изготви по-подробни предложения по интегрираните насоки – и това ще се обсъжда отново в съвета в светлината на мнението и на парламента, и на двата европейски съвета, които ще е, оценят стратегията. Госпожо председател, почитаеми членове, аз съм убеден, че успеха на новата стратегия е жизненно определящ за бъдещото благоденствие на народите на Европейския съюз. Ако искаме нашия континент да бъде световен лидер като е, пазар на социална економика, ние трябва да гарантираме е, устойчивото благосъстояние на хората и всички е, играчи трябва да работят съвместно, за да гарантират успеха. Институциите най-добре представляват народа и, парламента най-добре го представлява и заради това с удоволствие очаквам да дискутираме въпроса, да работим с вас, за да се превърне стратегията в успех. Много ви благодаря. Благодаря много за това изказване. И аз като всеки председател сега съм изправена през дилема. Има 17 желали, желащи да се изказват, така че ще бъда много строга. Две минути за всеки колега, за да може всеки да вземе думата. Аз след това ще няма да дам думата на комисара накрая, за да не отговори на никой въпрос, за да, освен на тези, на които иска да отговори, а ще, им, е, ще му дам думата на всеки два-три въпроса. Не, не, приключен е списъка. It was my phone. Birds. Chtěl bych říct jednu věc. Искам да кажа първото. Първо едно. Господин комисар, Лисабонската стратегия е пълен провал. Е, просто не постигна нито една от целите, нито един от резултатите, които очаквахме. искахме по-добри работни места, повече работни места, имаме по-малко работни места, по-некачествени работни места. Е, стратегията 2020 е по-съвършенна, защото е по-кратка, по-проста и с... си поставя по-малко цели. Но в крайна сметка се оказва също един каталог на добри пожелания. През последните години бяха създадени работни места в Европейския съюз, но това са временни работни места, непостоянни, с и е, липсва координация между държавите членки. Държавите членки си правят каквото си искат, е, те не, те не разполагат с, невро, с е, необходимите инспек, инспекции. И просто всеки си прави каквото иска. Сега аз не мога да говоря за другите страни, говоря за моята страна, но там на практика съществува робство. И дори и е, самонаемащите се, независимите трудещи се също не могат да, е, да се уповават на правила. В, е, така че в много държавите членки просто се създават само временни работни места. Създават се работни места за хора, които нямат особено, особено много умения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 това са работни места, на които човек може да бъде, за които човек може да бъде обучен за един-два дена. Много хора дори е, отричат, е, че имат средно образование, защото това би могло да бъде препятствие за получаване на даден работно място. Така че, освен на Дания, може би нещата са малко по-различни, но същото е, въжи наистина за много други страни. Благодаря ви много. Съжалявам, че Лисабонската програма не постигна целите си и се надявам, че тази стратегия наистина ще ни позволи да постигнем набелязаните цели. Аз е, се радвам, че в е, документа е, са заложени е, нови програми за борба с бедността, защото се боях, че ще се че ще фокусираме нашето внимание повече върху финансовата криза и ще обърнем е, гръб на хората, които живеят в бедност, които в крайна сметка са основните жертви на тази финансова криза. Е, вие говорите за социално изключване и преодоляването на социалното изключване като начин за борба с бедността. Знам, госпожа Берес се смее, защото аз винаги говоря за дискриминация, но ще продължа. Радвам се, че споменахте и ролята на парламента, защото до сега така, до известна степен комисията и съвета не обръщаха внимание на нашите позиции. Наистина целите са добри, но трябва да си задеме въпроса какво постигнахме и какво не постигнахме с Лисабон и защо. Защото от една страна нали, имаме големи благородни цели за преодоляване на социалното изключване, борбата с бедността, но не знаем по какъв начин да го направим. Така че, защото липсваше координация сега. Мисля, че трябва в този документ да се, да се включи така наречени отворен е, метод за е, включване. Благодаря ви. Още двама души. Господин Саркас. Сар, господин Саркас. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Е, добре дошъл. Благодаря за това, че дойдохте и за това, че се доближавате до парламента. Благодаря ви за въведението. Жалко, че това, което вие казвате, не отговаря на това, което казва в текста. Вие говорите за по-добри работни места. Не го виждам в текста. Социални политики не виждам, социална кохезия не виждам. Господин комисар, за нас като социалисти е, този документ е много под нашите очаквания, но нещо повече и е много по-сериозно, е, че е под очакванията на европейците и европейките. Е, дали анализа е неправилен? Обаче вие продължавате да смятате, че кризата е економическа. Това не е вярно. Тя е социална, екологическа и политическа и документът е, се движи по методология, която смята, че ако се подобри економиката, автоматично ще се решат проблемите на обществото. Това не е сигурно, защото не всеки растеше еднакъв, не, всеки, не всяко работно място ще реши проблема с социалната интеграция. Във вашия документ няма никаква политическа и социална амбиция. Вие сте слушали бюрократите и чиновниците и този документ е плод на индустриален деспотизъм. Това, което казват най-правителствените организации или гражданите, изобщо не е чуто. Вие виждате, че гражданите вече не вярват в Европейския съюз, защото са разбрали, е, че е, едни е, е, е, бюрократи не виждат, че е, пазара е, вече не е овладян, че финансията е, разрушава работните места. Това струва милиони евро и смятате, че този економически растеж ще бъде панацея. Не е така. Ако искаме балансирана стратегия, което балансира социалното, економическото и екологичното измерение, това не е това, което ни предлагате. Тамасмен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин комисара за това, че в един много ранен етап е при нас. Да, от 24 ноември 2009 е, година има един документ, е, съгласно който е, държавите трябваше да вземат отношение по него така че нещата не са е, извадени, така да се каже, от някакъв вакуум. Господин комисар, все още не ни е съвсем ясно е, какво европейско измерение биха желали да видят е, държавите членки и какво възнамерявате в този смисъл да направите и да предложите. И когато става дума за процедурата нейминг и шейминг, т.е. поименно опоменаване на всички, които не изпълняват задълженията си, Кажете ни е, какво е, се предвижда по отношение на държавите членки, в които нищо не се случва и по отношение на другите, в които нещата вървят напред. Съгласен съм с това, че би трябвало да ангажираме повече и да включим държавите членки, но сега, когато става дума за точка четвърта, така както нещата са формулирани, включително и от съвета, имаме вече шанс да формулираме нещата по един оптимален начин или най-малкото по-добър начин по отношение на Европейския социален фонд. Е, до 10% е, участие, да, това е всъщност бъдещето. Това е едно по-добро бъдеще за Европейския социален фонд. Какво ще кажете? Благодаря ви. Първо бих искал да кажа, че имаме различни мнения с господин Фабер. По-скоро относно а, оценката на Лисабонската стратегия. Вярно, че тя не беше пълен успех, но не може да се каже, че е била и пълен провал. Знаеме, че в много региони има проблеми с дългосрочното планиране. Знаеме, че че трудно, знаеме, че трудно се вписва то в различните економически и социални системи. Но струва ми се, че наистина трябва да вървим напред. Трябва да имаме една визия, един план за бъдеще. Второ, ясно е, че част от структурните слабости на, економи... на ръст в Европа трябва да бъдат трябва да бъдат решени с една дългосрочна визия, с една дългосрочна програма. Трябва да извлечеме полуките от не частичния провал на Лисабонската стратегия. При всички случаи обаче имаше увеличаване на броя на работните места, на броя на заетите в, на трудовия пазар жени. И имаше и е, макар и малък напредък в областта на, конкурен... на конкурентоспособността. Вярно е, че кризата а, се оказа пагубна за голяма част от е, създадените работни места. И вярно е, че създаването на временни работни места е недостатъчно, незадоволително и че това не създава стабилност е, и чувство за стабилност на трудещите се. Но при всички случаи нека да не изхвърляме и бебето с водата от Легена. Вярно, има слабости при управлението, слабости в участието, но мисля, че в момента си поставяме ни по-амбициозни цели и даваме възможност на държавите членки да вземат нещата в свои ръце, за да може наистина да се постигнат осезателни резултати. Вярно е, че че този документ не бе подготвен от новата комисия. Просто новата комисия имаше въз... възможност само да го пообсъди, но... но трябва да ви кажа, че в нашата дискусия един от основните ключови моменти беше е, целите да бъдат наистина достижими и да бъдат амбициозни и могат ли те да бъдат е, е, постигнати с инструментите, с които разполагаме и с които са на разположение на институциите. Що се отнася до целите свързани с борбата срещу бедността, това наистина е един ключов елемент, както каза е, госпожа депутатката. Той е един е, така кратък текст, разбира се, но всички аспекти биха могли да бъдат обсъдени, как, как точно да се е, да се бориме с бедността в Европа, но не да не се опитаме да създаваме едно усреднено е, понятие или едно осреднена визия за бедността, а е, да видим по какъв начин това може да стане за специално уязвимите групи, целеви групи в, под разбира се, ръководството на службата на госпожа Рединг и да, като се използва по по-ефективен начин средствата от социалния фонд, като разбира се, увеличаването на работни места ще бъде един от начините за намаляване на бедността в Европа. Това е един от ключовите елементи в този документ. Всъщност една от причините е, е, за документа е, е да се засили открития метод за координиране. Това е сравнително нов инструмент, е, възоснова на полуките, които сме си направили и е, е, този открит метод трябва да стане засилен метод за координиране. Както господин Ман каза, но Това е, е форма на координация, която трябва да се превърне във форма на приложение. Thank you. Um, les orateurs suivants sont monsieur... Сега, госп... следващите, следващите Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, че споделяте възгледите си с нас. Като изслушах какво казахте за създаване на работни места, искам да попитам нещо простичко. Как мислите, че ще съчетаете търсенето на работници и наличните работници?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 Благодаря. Благодаря, господин комисар, за вашето експозе и за обясненията, които дадохте. Ще ви задам съвсем конкретен въпрос. За да се стигне до зелената екологична економика и същевременно устойчив ръст, економически ръст, ни е необходима съвсем ясна стратегия, да. Вие в е, комисията се надявате да създадете, така да се каже, едно ново правомощие по отношение на е, е, зелената економика и екологичното устойчиво развитие. Тоест, става дума за едно зелено решение по отношение на тази, това ново девето правомощие. Но имате ли предвид и включването на пазара на труда в това измерение и най-вече делът на жените е, на пазара на труда? Какво ще направи комисията, за да предотврати е, задълбочаването на пропаста и на разликите между заетостта на мъже и жени, а също и трудовото им възнаграждение? Госпожо председател, добър ден. Благодаря ви, че ми давате думата. Господин комисар, вие посочихте цели, които изглеждат амбициозни. Да се намали бедността на 20 милиона човека. Е, Лисабонската стратегия, която беше пълен провал, защото писахте, че трябва да се изкорени бедността. И като това беше задължителна цел. Сега откъде идва цифрата 20 милиона? Е, как я изчислихте? Е, ние предполаг, предлагам ви да пишете поне на половина, защото положението е спешно. Това е, е позицията на зелените. Сега говорите за младите хора и за тяхната безработица. Казвате, че трябва да се множият е, стажовете и професионалното обучение. Едва ли това е най-добрата практика, защото стажовете е, са източник на несигурност. Сега младите хора ходят от стаж на стаж преди да имат е, правилно, хубаво работно място, а възнаграждението им е минимално, докато си работят като е, някой, който е нает на пълен работен ден. Вие не говорите за самостоятелността на хората. Ще е, кажете ли един път за винаги е, някакъв е, минимален доход за всички, каквато и да е възрастта им? Сега говорите за Еразъм програмата. Еразмус далеч не е достъпна за всички. Когато те навършат 16 години, ги приканвате да отидат да опознаят света в друга страна, но това е невъзможно. А Ерасмус не е само за младите хора. Някой малко по-възрастен, да речем, който остане без работа, защо да няма достъп до Ерасмус? Защото Ерасмус трябва да се открие към образованието за цял живот, обучението за цял живот, т.е. да се отвори към всички. И е, последния, който ще вземе думата, господин Жорж Пак. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин комисара за това, че отделя време и внимание на парламента. Ще се съсредоточа върху три въпроса. Първо, по въпроса зелени екологични работни места, е, т.е. работни места в областта на опасването на околната среда. Хубаво е, че се мисли за преходни периоди, е, за да се осъществи този преход от е, класическата промишленост към зелената индустрия. Вие казахте, че е, ще се постараете да създавате и да насърчавате създаването на най-добрите работни места от гледна точка на хората. Е, четейки за Европа 2020, е, виждам, че така работата на срочен договор, е, т.е. ограничените във времето работни места, е, би трябвало да бъдат по-скоро изключение. Какво означава това, че е, социалните системи ще бъдат натоварени прекалено много. И това означава на практика, че въпреки всичко ще предпочетете именно тези срочни трудови договори. Освен това, е, по отношение на Лисабонския договор, е, политиката е, в областта на обучението и образованието би трябвало да придобива все повече европейски характер, но ми се струва, че тази политика все още е твърде много до мен на националните държави. Благодаря ви. Повечето въпроси зададени в този кръг на въпроси е, въпроси и отговори са свързани с общата ми работа с други комисари. Първия въпрос беше за макроекономиката. Да, от моя гледна точка, е, от аз мога да говоря само за така нареченото е, предлагане чрез обучение, чрез по-голяма конкурентоспособност с използване на повече технологии, по-модерни технологии. Но ако искаме да разгледаме другата част на въпроса, т.е. търсенето, то тогава трябва да работим с Оли Рен, с други комисари, с много държави членки които в момента са в дефицит. И в близките години най-вероятно ще постигнем някаква общоевропейска данъчна фискална консолидация, която ще позволи подобен е, прилагането на подобен подход. Така че е, от моя гледна точка аз мога да включа само е, подхода за етос в глобалната е, схема. А, това е един проблем, който много често обсъждаме в моментите, в които а, обсъждаме начина за излизане от криза и по какъв начин ще е, действаме в а, следващите години. Така че необходимо тук е да набележиме съответните инструменти, като излизането от кризата всъщност означава създаване на работни места и е, възстановяване на растежа. Що се отнася до училищата, е, учебните заведения и обуче, професионалното обучение. Тук трябва да се работи с комисара Василио и с други колеги. Целта е да се определят слабите страни, пропуските, създаване на експертни групи. В момента се подготвя едно ново съобщение, становище по промените в климата и свързаните с тях зелени работни места. Като това съобщение и тази, това становище ще има за цел да определи е, отраслите, е, в които могат да се създадат такива работни места и ние след това да работиме вече по конкретните отрасли. Що се отнася до намаляването на бедността? На първо място трябва да има така консенсус между различните оператори на, на сцената, ако мога така да се, каж, да, да се израза, да е, определим общите единни цели, да убедиме всеки един, че може да се постигне значителен напредък дори в момент на криза. Надяваме се, че ще можем да го направиме. Но също, също време, но не трябва да се лъжаме, че тръгваме от много е, неудобна позиция. Е, Знаеме, че цифрите на, на безработицата ще се увеличават, че а, но ако нямаме тази цел, ако не, сме, ако не запишеме тази цел в документа, просто няма как да привлечем вниманието на държавите членки и да ги накараме да съсредоточат вниманието си върху тези най-уязвими групи от обществото онези слоеве, които имат най-малки доходи, които. е, големи семейства или възрастни хора, които не разполагат с средства и на които трябва да се по помогне. Така че това е една отправна точка за преразглеждане на цялостната система за социално е, за социално осигуряване и за социална помощ, там където в страните, в които това е нужно. Така че този документ на практика ще бъде една, една насока, едни насоки за постигане на целите. И сега третия кръг въпроси-отговори. Госпожа Силвана Рапти и Юта Штайнбрук. Госпожа Рапти. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам най-сърдечно господин комисаря. Виждаме ви е, с удоволствие тук сред нас. Е, вашият предшественик също се срещаше често с нас. Така, говорим сега за е, стратегията 2020. Какво става обаче през 2010 година, когато разговаряме за периода през 2020. Програмата Еразъм за новоназначените ми импонира, но къде са новоназначените? Е, тоест, темата е много важна – Имаме е, млади хора, които са много интелигентни, много знаещи, но на нас са ни необходими млади хора, които имат съответната квалификация, които е, наистина започват е, безпроблемно да работят на съз... новосъздадените работни места. Необходими са ни концепции, нови концепции. Знае, че съществуват. Е, е, определени концепции, но нека да е, мислим за това как е, предоставяме знанията и как всъщност обучаваме младите хора. Тоест, кой ще им помага да се подготвят за практиката. Говорили сме много. Съжалявам, има интерференция от GSM и в залата. Да, говорим за хора, които имат и семейства, които имат е, морална и финансова отговорност за членовете на семействата си. Така че, когато говорим за заплащането на работещите, трябва да имаме преди това, че човек се грижи не само за себе си, а и за останалите в домакинството, в семейството си. Нека да ви кажа какво става в Гърция. когато много-много се приказва, всъщност е, в кошницата остава много малко. Това е една поговорка, която ние напоследък много често си спомняме. Председателката изрежда имената на тези, които искат да се изразят. Да... Следващият оратор. Благодаря, господин комисар, за вашето въведение в темата. Аз мятам, че трябва не само да се реагира на всичко това, което е написано на хартия и което се предвижда, трябва и да се вършат много неща. Това е реплика към господин Ман. Ще се спра на една тема бедност, въпреки работа, която се опитваме да създадем 14 милиона е, европейски граждани живеят е, под прага на бедността и когато говорим за економическия растеж и за ръста изобщо в Европейския съюз, а трябва да мислим и за социалния мир в Европа. Необходими са ни съвсем конкретни стратегии. Вие казахте, че по-късно ще конкретизирате нещата, но ми се струва, че има няколко особено застрашени групи лица, за които трябва да помислим е, по-специално. Това са и е, възрастните, и младите, и е, хората с увреждания. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар, е, е, за това, което казахте. Вероятно сте чули, че ние смятаме, че това е много важен документ за следващите 10 години и за това е, всички очакват важни подробности. Искам да спомена препоръките и аз имам няколко въпроса. От една страна, препоръките включват приобщаващ економически растеж. Това е много важно за тази комисия. Сега е, говорим е, е, за активното застаряване. Говорим за това, че нашите общества застаряват, но те са актив, те са едно богатство, ако можем да ги приобщим и ако можем по някакъв начин да ги съхраним на пазара на труда защото те могат да допринесат за подобряването на економическата ситуация. Ако имаме е, застаряващо е, активно население, е, това може да бъде положително и това може да бъде инициатива. Сега говорим за за ромското население. Вчера имаш обществено изслушване и е, се говори за това, че трябва да има европейска стратегия, която да бъде е, приемлива за всички, защото има 10-20 милиона роми, които могат да допринесат на пазара на труда, ако са по-образовани. И това обаче също може да се окаже проблем за бъдещето. В документа се говори и за инвалидите. Отново възниква въпрос. Има ли достатъчна подкрепа за приобщаването на инвалидите? Е, е, и за младите хора вече се каза. Та въпросите ми са по-скоро за прилагането на стратегията. Е, този, ако този документ се приложи, е, може да се окаже много важен. Е, нека така до този подход, който вие възприемате, може ли да се окаже по-ефективен от подхода в Лисабонската стратегия? Какво е бъдещето на кохезионната политика, която за нас също е важна заради е, аспекта солидарност в цялата стратегия 2020? И как си го представяте вписано в новия финансов период до 2013 година? и как оценявате ролята на настоящата политика към е, общността и ресурсите. Извинете, че ви отнех толкова време. Госпожа Габриел Цимер. Съжалявам, господин комисар. От моя гледна точка, в документа 2020, който е предложен на нашето внимание, е лишен от каквато и да била доза а, така, а, визия по отношение на преодоляване на бедността, по отношение на а, създаването на социално поносими условия за хората. Комисията говори много и вие споменавате някои неща, но а, тук ми липсва социалното измерение. Аз не го откривам. Вие а, говорите за 20 милиона а, души, които са в рисковата зона по отношение на а, имотното им състояние, по отношение на финансовото им състояние. Е, какво става с тези хора? Е, как, какво става с е, хората, е, които зимно време на студа са някъде навън, изложени на студ, вятър, сняг, лед? 220 души в Польша загинаха по този начин, умряха през тази тежка зима. Има цифри, които просто не, не подлежат на истинска оценка и е, ние би трябвало при всички положения да е, направим нещо за тези хора. Трябва да направим нещо и за хората, които е, е работят при неприемливи условия, имам предвид най-вече жените. Всички твърдим, че сме много е, щастливи е, за това, че има заетост и се повишава заетостта при жените, но нека да си дадем сметка, че в Германия, например, тази заетост е, сред жените много често се свежда до работа на съкратен работен ден, с много по-низко заплащане и това са около 40% от жените. При мъжете тази цифра е много по-ниска, така че когато говорим за тези неща, нека да говорим конкретно за всички държави членки. Нека е, не говорим само за това, че най-общо за тези 20 милиона ще създадем нещо по-добро. Uh, да, верно е, че статистиката е несъвършена и верно е, че напредък не може да се измерва с точност. Но все пак има една важна промяна, поне според мен. Е, възможността да имаме правилна представа за социалното положение, за социалните връзки. И тази представа се подобри и заради това можем да определим цели и мерки за прогреса. Има общи економически показатели, но има и социални показатели. И за това можем уверено да заявим, че на европейско ниво и в рамките на отделните държави членки е възможно да се оцени е, колко хора са заплашени от бедност и е, каква е промяната от едно десетилетие в друго. Естествено, че би било идеално да се изкорени бедността за 10 години. Дори би било идеално да се изкорени тя само за една година. Дори е, хубаво е да се изкорени утре. Но това, което можем да заявим реалистично, е, че в е, рамките на настоящата е, институционална рамка е, трябва все пак да имаме реалистични прогнози. Напълно съм съгласен, че не е достатъчно да се говори само за 10 годишна стратегия а трябва да се насочим върху това какво можем да направим за една година, през 2010 година, защото сега сме в окото на буря от безработица и, и кризата, социалната криза е пред нас. Тя предстои. Ние в момента не можем да предложим някакво решение, защото Подобна криза е безпредседентна, няма я в учебниците, няма я в образованието на колегите, на експертите. И дори е, най-добрата прогноза е, може да ни доведе до е, не ни доведе до правилни очаквания и до правилни решения. И то в близкото минало. Това е положението, но реалистично погледнато, е, стратегията 2020 е добре. Трябва да има финансова регулация, необходими са инвестиции, е, трябва да се е, продължи програмата за економическо възстановяване. В има разнообразни инициативи. Ако погледнете гъвкавостта на заетостта, има количествени и качествени измерения в създаването на работни места, но е, също така и е, флагмана в е, промишлената стратегия в областта на глобализацията включва социална отговорност. Тази социална отговорност трябва да се насърчава не само в Европейския съюз, но и е, в международен план. Е, забравих да спомена в предишните ми отговори за застаряващите. Е, вие ми зададохте въпрос. Всъщност, ние имаме план за активното застаряване – аз по-скоро бих предпочел да имаме инструмент за младите хора, отколкото инструменти за безработица на по-възрастните е, трудещи се. Е, ние трябва да разгледаме по-отделно какви са условията на найемането им и възможностите за работа като цяло на застаряващите и трябва да помислим по този въпрос заради демографските промени, които настъпиха напоследък. Това ще бъде фокуси за в бъдеще, като започнем с дейности, е, като например Зелената книга за пенсиите, тя скоро ще излезе, но това е само е, така изходна точка за обсъждане на положението на е, работници и пенсионери около 55 години. И това ще ни доведе е, до е, фокусиране на активното застаряващо население през 2012 година. Е, не може от днес за утре да предложим нещо, но все пак трябва да, да, да, да догоним процеса и може би през предишните години трябваше да се направи нещо повече. Изпреварващо е, да погледнем какво става а, е, за бъдеще и повечето от държавните членки е, не, не са подготвили стратегия, не са подготвили решения. Може би ще кажете, че въпросът е от правомощия на държавите членки, но и ние трябва да се заемем с тези проблеми. Сега, за е, кохезията, аз виждам връзка между 20, 20 инструментите за кохезия. Аз мисля, че е, беше е, хубаво това, което се каза, че тази кохезия не трябва да се разглежда само като набор от инструменти, а като цел сам по себе си и е, ще има по-широко обсъждане, когато се е, обсъжда бюджетната рамка. За ромите. Да, за ромите. В предходния рунд от въпроси аз казах как ние си представяме мерките по приложение на целта за качеството. И това е хубав пример. Не трябва да очакваме да се е, намали бедността само от е, възстановяването на економиката, от това, че ще се появи повече работа един ден. Има специфични причини за специфични групи, е, защо те са аутсайдери е, и защо е, достъпа им до пазара на труда и до образованието в, в родината им не винаги е лесен. И за това ние е, за, засилваме политиката за ромите. Тази, е, този месец ще има комунике от госпожа Реденки от мен. В края на март е, ние отиваме в Кордова е, на среща на високо равнище на ромите, за да изясним как ще засилената политика на комисията. Благодаря ви, казва председателката. И сега е, стигаме до четвъртата група от въпроси. Е, първият ще бъде зададен от е, госпожа Евлина Рение. Господин комисар, три въпроса ще ви задам, но преди това искам да ви поздравя във връзка с изказванията ви по отношение на австрийските медии. Те бяха цитирани там. Вие съвсем ясно и точно сте казали всичко това, което ще направите за една по-социална Европа и най-вече във връзка с ролята на банките в Австрия. Сега, първият ми въпрос е свързан с образователната система. Дуалната система имаше един положителен ефект върху заетостта на младите хора. Не виждам нищо обаче или твърде малко, поне в документа, който сте ни представили. На второ място, отново темата бедност. Много неща вече бяха казани във връзка с бедността. Сега ще ви попитам как си представя комисията преодоляването на бедността или борбата с нея е, в стратегията 2020, след като не се засяга връзката бедност и а, об, публични услуги, обществени услуги. А те са именно от огромно значение. Така че в, по отношение на обществените услуги, аз мисля, че комисията би трябвало да се заеме с задачите си. И на трето място става дума за социалните е, минимални стандарти. Какво е бъдещето на минималните социални стандарти? Какво трябва да очакваме? Те да стават все по-екзотични, т.е. да се ограничава техният е, обем и да се предприемат съответните стъпки от комисията, така че да се ограничи е, е, така да се каже, обхвата на минималния социален стандарт. Имам предвид и директивата за заетостта и много други аспекти, които колегите преди мен вече засегнаха. Благодаря ви предварително за отговорите. Госпожа Шредър има думата сега. Да, благодаря, госпожо председател, господин комисар. Ще се спра на два въпроса, които междувременно вече бяха споменати, но мисля, че вашите отговори не бяха задоволителни. Първо, по отношение на екологичните зелени места, работните места. Води се обществен дебат по темата. на Комисията междувременно много каза по този въпрос. Но хоризонталната линия на Европейския съюз във връзка с стратегията 2020 не проличава. Питам се за каква е връзката между заетостта и зелената економика. Ето това е един много конкретен и същевременно много чувствителен въпрос. Какво ще бъде качеството на новите работни места? Какви са екологичните стандарти, които ние свързваме с тези нови работни места? по-добри ли ще бъдат тези нови зелени работни места или по-лоши, когато говорим за качеството им, нямаме точен отговор. И освен това, преходните периоди. Да, става дума за един преход. Имаме ситуации, и с които се сблъскваме съвсем директно. Създават се нови работни места, но времено и отпадат много работни места. И хората вече се плашат. Има предприятия, има агенции, които би трябвало да помислят за социалната осигуреност, за социалните гаранции в този преходен период към новата зелена економика е какво предлага стратегията 2020 е, за гражданите на Европейския съюз във връзка с е, този преходен период. Струва ми се, че много малко правим. Смятам, че комисията би трябвало още сега да каже съвсем конкретно какви са целите, които преследва и как точно ще ги е, приложи на практика и ще ги осъществи, макар че след това вече в е, хода на действията ни естествено ще се наложат някои корекции. Госпожа Бастос е следващият оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал първо да пожелая добре дошъл на господин комисара и да му благодаря за ясния прозрачен начин, по който представи документа. Живееме в време на криза. Смятаме, че наистина сме достигнали пика на тази криза от социална гледна точка. Сега, не мисля, че е необходима една стратегия само за близките 10 години. Имаме нужда от една много по-дългосрочна програма, която да ни а, позволи да създадем една социална економика и да вървиме напред. Сега, що се отнася до а, стратегията за създаване на работни места, вие говорите за а, една стратегия, която да има за цел да върне младите хора на пазара на труда и инструментите, които ще се използват, като например е, програмата Еразъм. Но какъв е календара, който, графика, който предлагате? Аз бих искала да знам конкретно как е, разглеждате нещата, в какви срокове. Нещо, което ми се струва противоречиво е, става дума за задържането или за помагането на, млад... на възрастните хора на пазара на труда вярно, че а, продължителността на живота е нещо добро, но същевременно това упражнява натиск върху икономиките и ресурсите на държавите членки. Така че как, как имат какви са инструментите, с които можете да съчетаете е, тези две противоречиви явления? От една страна е, възрастните хора и е, техните нужди и необходимости, от друга страна е, недостига на работни места на пазара на труда. Сега, що се отнася до малките и средни предприятия? Вие Казахте, че те са много важни, но в нашата комисия ние смятаме, че те са гръбначния стълб на економиката, че те са от изваредно голямо, огромно, от изваредно голямо значение за подкрепяне и развиване на економиката. Така че какви са абсолютно конкретните мерки, които смятате да приложите спрямо малките и средни предприятията? Знаеме, че социалната политика е, от, е в прерогативите на държавите членки. Знаеме също така, че държавите членки не поеха необходимите ангажименти и не направиха необходимото за постигането на целите, залегнали в Лисабонската стратегия и че един от проблемите на тази стратегия беше лошата координация. Така че сега, а, вие споменахте, че имате намерение да укрепите и да задълбочите тази координация, но как смятате, какво смятате да направите, за да накарате държавите членки да се съсредоточат върху социалните мерки, които трябва да вземат и да прилагат и как ще го направите точно? Е, redegørelsen. Я synes, der er nogle gode елемента. Øh, благодаря, госпожо председател. Ще благодаря най-сърдечно на господин комисаря. Стратегията 2020 съдържа много добри елементи. Естествено, че непрекъснато си задаваме въпроса, целите не могат да бъдат по-амбициозни. Бих могъл да дам някои предложения, но а, това, което ми прави впечатление е, че се препраща към различни инструменти в този документ. От една страна към инструментите за финансиране на а, бюджета, а от друга страна инструментите, а, свързани с целите 2020 които ни препращат към държавите членки. Съкръщаването на бюджетните средства ще доведе обаче до невъзможност да инвестираме достатъчно в създаването на работни места. А от тук и няма да можем да инвестираме достатъчно в заетостта. Датският парламент, датското правителство вече реагираха на стратегията 2020. Казаха, че комисията би трябвало да предприеме допълнителни усилия, за да се предотврати социалният дъмпинг. Е, в много страни се сблъскваме с явлението е, привидно е, така, работещите самостоятелно, на привидно но, упражняващите свободни професии или на частни е, предприятия. И също времено 9 милиона ежегодно, 9 милиона души ежегодно преминават границата и търсят е, начин да се установят, за да бъдат, така да се каже, привидно самонаети и да работят е, срещу едно много ниско заплащане, 3 до 4 евро на час, представете си. Трябва да направим нещо, защото това е социален дъмпинг. Uh, uh прекалено голяма фискална консолидация. Точно това искаме да избегнем. Особено ако е изпреварваща фискална консолидация. Uh, големия проблем е, че тук в тази област говорим за е, стратегия за изход от кризата, докато някой от, е, в някои от държавите страни финансовите пазари диктуват изхода от кризата. Така че първото е да имаме контрол е, първо върху начина по който се провежда фискалната политика, и след това да вземем под внимание по-широкото отражение върху заетостта и социалната сфера. Това вече беше подчертано. Е, трябва да се има предвид, е, че е, това ще се включи в работата ни за следващите години и ще изиграе важна роля. Ще се определя политиката на правителствата, които ще се стремят да спазват целите, които сме посочили в стратегията 2020. Трудно е да се очаква от документ като този е да говори за социалния дъмпинг, по-скоро би казал, е, че ние трябва да се справяме с е, нееднаквото ниво на развитие, нееднаквите нива на доходи в различните държави членки. Е, доста работа трябва да се свържи. В тази област, съгласен съм, може би и по социалните въпроси може да се очаква повече, особено в подобен документ – но и в е, е, различни други документи, където сме изправени пред последиците от е, нееднаквите нива на развитие и на възнаграждения и особено при стимулирането на работниците. Знаете, че по дневния ред това трябваше да се обсъжда и то с Испанското председателство, но и в последствие с настоящите законодателни предложения. Малките и средни предприятия и като цяло ролята на предприемачеството, на частната инициатива при създаване на работни места това е, се включва в е, промишлената стратегия. Е, е, по време на дискусията много парламентарни комисии подчертаха колко е важно това и да започнат мерки, е, като например намаляване на административното бреме, подобряване на финансовите системи, микрофинансиране. Е, така че няма едно единствено а, е, магическо решение. А, е, действително, а, е, малките и средни предприятия създават работни места и трябва да предвидим цяла поредица от мерки, които а, да им помагат. Сега, възрастта за пенсиониране. А, в моето собствено предложение и специално за по-възрастните, в обществото като цяло и в частност на пазара на труда, възрастта за пенсиониране. Ние не, не взимаме страна, ние не взимаме страна по конкретни дебати в национален контекст, обаче е, е, дискусията по е, застаряващото население, активните възрастни хора, възрастта за пенсиониране – преди тези дискусии да стигнат до каквито и да било заключения, е лесно да се предвиди, че има една единствена посока в реформата на пенсионирането. Това е увеличение на възрастта за пенсиониране. Не само като последица от кризата. Не искам тази мярка да се обяснява само с кризата. Тя е, се обяснява основно с демографските промени. И е, трябва да гледаме на това по този начин и да бъдем реалисти. Сега за младите хора е, имаме график за първото работно място. Мисля, че имаше подобен въпрос. Схемата се разработи тази година и ние очакваме тя да може да се прилага от до година, от 2011 -та. Ще се съсредоточим върху това как да се намират работни места и как да се съчетават работните места с потребностите на младите хора, които е, търсят работа. Ще има и европейска мрежа. Това ни е графика. То не е в далечно бъдеще, но мисля, че все пак сме закъснели предвид кризата, която по-настоящем преживяваме. За обществените услуги. Свършена е вече някаква работа трябва да имаме предвид, че документа има ограничен брой страници, ограничен брой редове. Вече се води дискусия и в моя двустранен обмен с комисаря Бърние аз вече е, е, е, започнах обмен на, на възгледи и е, е, може би още Въпросът не е толкова изяснен, колкото някои от вас биха очаквали, но все пак е, работата върви, работи се по този въпрос и също ще обсъдим резултата с парламента. Сега за по-младите, какво говорим за възрастовата група между 15 и 20 години? Аз мисля, че е, точно е, поради това целта се промени спрямо Лисабонската стратегия. А, ние трябва да извлечем пулки от Лисабон и трябва да знаем, че а, е, образованието на младите хора трябва да бъде всъщност бърз преход от а, е, е, училищната скамейка към пазара на труда. И е по... Да, говори се за е, високи цели на заетост от 20 до 55 и да посочим е, как е, да се говори за образование, за професионално обучение и е, първото въведение в пазара на труда. Това трябва да се подобри, това трябва да ни бъде цел и ние трябва да намалим, да се стремим да намалим броя на учениците, които предсрочно напускат училище, които се отказват от, от, от училище. The OMC. Uh, we can have uh, again and again discussions. Сега говорим за открития метод за координация. Може неколкократно да се говори за това как да го засилим. Uh, мисля, че е, трябва да се върнем към този въпрос, е, когато е, се разработи в детайли програмата за приложение на практика. Благодаря ви. Така, стигаме почти до последния тур от въпроси. Госпожа Антагони Папандополо. Госпожа Пападополо има думата. Госпожо председател, господин комисар, поздравявам ви и аз на свой ред много сърдечно. Ще ви задам следния въпрос. Има семейства, които трябва да се справят с 1000 евро на месец. Трудно е да се оцелява по този начин всеки десети човек е иммигрант или възрастен човек или човек с увреждания, които имат затруднение да се справят с предизвикателствата, особено в условията на криза. По отношение на стратегията 2020, след като обърнах внимание на тези е, особено засегнати и застрашени групи, ще ви кажа, че естествено ни е необходим изход от е, економическата криза, но ни е необходим и нов социален модел. Държавите членки бяха засегнати по различен начин от кризата. Има различни проблеми в сферата на научните изследвания, в държавите членки и ние би трябвало да предприемем е, много решителни и конкретни стъпки, за да могат държавите членки да се справят по един и същи начин е, и в еднакво темпо с е, кризата. Как точно ще се прилага стратегията? Каква е политическата воля? Необходима ни е политическа воля, естествено, в държавите членки. Необходими са ни механизми, за да наблюдаваме е, изпълнението на целите. Необходими са ни коригиращи мерки, в случай, че се наложат корекции. Трябва да мислим и за това. Необходими са ни и точни критерии, индикатори за измерване, сравнение, оценка на постигнатото. Съществуват ли такива индикатори, които подлежат, които се поддават на количествени оценки по отношение на равенството на половете, на борбата за бедността, на целите на хилядолетието и така нататък. Не можехме до този момент да бъдем оптимисти, тъй като имаше много малко поводи в връзка с всичко това, което споменах, да бъдем оптимисти. Как можем тогава да бъдем оптимисти по отношение на стратегията 2020? überrascht. Ich habe das, wenn Frau Präsidentin. Очуден съм, малко изненадан съм, но след като госпожа председателката не включва микрофона си, аз съм наред. И така, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги, ще кажа, че тази дискусия може да се каже, че не е нова. До голяма степен това, което чухме тук, можеше да бъде чуто и преди това от госпожа Рединг и от господин Баросо. Стратегията 2020 само ще създаде е, привидно впечатлението, че се опитваме да организираме мерките по отношение на някои групи от населението. От друга страна, бих казал, че профсъюзите в Европа трябва да се заемат с е, същинските си задачи, с изконните си задачи, но за да стане това трябва да предвидим и конкретни действия в рамките на стратегията 2020. Лисабонската стратегия приключва така амбициозната си програма за економически растеж с 60% изпълнение по отношение на работните места, но същевременно тези работни места са, как да ви кажа, незадоволителни. Една голяма част от хората трябва да бъдат подпомогнати, за да се справят с живота, но в същото време не се предвиждат някакви така, конкретни големи суми за тази цел. Освен това, смята се, че колективният трудов договор все още така, не е приведен в действие поради някои е, съдебни решения на Европейския съд. Освен това, някои от правата, свързани с е, е, правото на стачка, би трябвало да се нивелират, така според думите и документите, които до този момент комисията Баросо е предоставила на нашето внимание. Как ще се справите с тези въпроси? госпожо председател. Много се радвам, че сте сред нас, господин комисар. Надявам се, че ще се срещаме много, многократно, за да обменим мнения, да установим диалог, защото струва ми се, че само чрез диалог се постигат правилните решения. Опит, опитах се да сравна двете стратегии. Наистина в стратегията 2020 има по-малко цели и те са някак по-измерими. 2020 година изглежда далеч, но знаеме, че времето минава бързо и е крайно време да минеме от думи към дела. Така че как, как да напреднеме бързо, как да направиме защото стратегията 2020 да не остане на хартия, а да бъде един действен план. Нещо, което винаги да бъде в центъра на нашето внимание, да можем да следиме графика на изпълнението и да, да се докладва за начина по който тази стратегия се прилага и начина по който се постигат целите. Това трябва да бъде една стройна организация. Аз споделям много от отправените от господин Саркас критики, така че няма да ги преповторя. Смятам обаче още веднъж, че трябва да преминем от думи към дела, защото не искаме да през 2020 година изведнъж да си кажем, а искахме това, да направим това, но не го направихме. Така че да, да не направим това, което можем да направим, е много лошо. Благо... Добър ден, господин комисар. Благодаря, че е, отделихте, ни отделихте време за разговор. Аз е, има много въпроси. Първия. Повод е, доклада, който аз изготвих за бъдещето на, на обществените услуги. Какво е, какъв е вашия подход или вашето виждане относно една директива за обществени услуги. Разбирам, че вече разговаряте с комисара Барние по този въпрос, но бих искал да знам каква е вашата лична позиция. Защото вие ще играете ключова роля за изготвяне на подобна директива. Е, безпомената борбата за безпомената борбата срещу бедността. Според мен е като 85 милиона европейци живеят е, в бедност или близо до бедността или така че това е нещо, което е недопустимо, което, пред което не можем да си е, оставаме, е, затваряме очите, така че економическът ни ръст трябва да има за първа, за първа цел борбата срещу бедността. Е, но тук важно е до, достъпа до е, социални или публични услуги за да може да се помогне и по някакъв начин да се облегчи съдбата на тези, които са най-юзвени. Така че още веднъж повтарям, социалните или обществени услуги и, тех, и достъпа до тях трябва да са един от ключовия елемента. В Лисабонската стратегия този проблем бе залегнал в един отделен член е, и протокол, така че надявам се, че ще намерите е, начин да, да включите социалните услуги е, в а, а, стратегията ще намерите юридическата форма. Нека да не забравяме, че Титаник не потъна, защото не бе доб... Не, не, не бе добре построена, просто защото се появи един неочакван айсберг. Така че днеска трябва да да построиме кораби, които да не потъват. Така че ние трябва да да си извадиме полуките от миналите години. Нека не забравяме, че от 90-те години говориме за бедност и за проблеми. Е, още когато цялата финансова система, още тогава наруши функционирането на, икономиката. на е, економиката. В крайна сметка, защо е проблема? Защото ние оставихме ултралибералната политика да вземе връх и, и ще се връщаме и ще се блъскваме все още с такива а, е, кризи, ако не, не вземем в свои ръце и не контролираме а, тези механизми, оставяме ултралиберализма да а, диктува пазарите. Имаме така общо виждане относно а, причините за тази криза, финансовата система, социалната система. Аз също така споделям вашите виждания, че, че трябва да има едно, един дългосрочен коректив и на начина по който се предвижва е, обществото и начина по който раз, е, се развива и економиката но подобен спад в брутния вътрешен продукт не е имало от края на Втората световна война. Единствено можем да сравним днешното положение с кризата от, в 30-те години. За това не трябва да пренебрегваме този ефект. Виждате, че комисията реагира много бързо и изготви документ. Защото счетахме, че той е необходим, макар и да не дава всички отговори, да не засяга всички въпроси, но при всички случаи начертава пътя в правилната посока. Най-важното е сега съвета да постигне споразумение и да постигнем някакъв консенсус относно факта, че бедност че бедността не може да се разреши само с създаване на работни места, е, че е, е, трудовия пазар ще се стабилизира само с координирани мерки. Не. Аз съм съгласен с вас, че борбата срещу бедността е ключов елемент, че социалните и публичните услуги по принцип играят основен основна роля за, прева... за преодоляване на този проблем. Разбира се, трябва да вземем предвид по различното положение в различните държави членки, различните истории, различните подходи. Е, в предишното на една предишна дискусия аз вече го казах, но искам да, да подчертая тук, че важното е да има наистина качество, достъпност, е, е, била то финансова, е била то административна до услугите. Така че това трябва да бъде един от ключовите елементи, по които трябва да работим. Същевременно ми се струва, че тази а, стратегия е амбициозна. Вярно, че трябваше че може би е, целите са по-малко амбициозни, отколкото тези заложени в Лисабонската стратегия, но комисията трябваше да предприеме един по-прагматичен подход, който е по-съобразен с действителността и да съобрази е, целите с методологията и инструментите, с които разполагаме. Е, защо Разбира се, първото е държавите членки да поемат ангажименти е, и след това обаче да докладват, да се отчитат много по- е, често и много по-редовно и същевременно да се създадат и предоставят съответните инструменти, насърчителни инструменти за да с тях да бъдат подкрепени усилията на държавите членки за постигането на целите. Повече или по-малко цели. Мисля, че трябва да постигнем някакво споразумение, дали тук и, и тук и в съвета. Да, трябва да имаме ключови, приоритарни е, цели, които, на които да стъпи цялата стратегия. И, и въпросът е наистина да се споразумееме, че това са основните, това са ключовите цели. А след това вече да навлеземе в подробности, в, е, да, да се изработат едни е, подробни планове за действие на, на, на равнище Европейски съюз и държави членки. Благодаря много, господин комисар. И аз ще ви задам няколко въпроса. И ако някои колеги искат да вземат думата и ако имаме време, ще можем да зададем още въпроси. Този, тази стратегия за 2020 година, която аз бих нарекла стратегия за солидарност и устойчивост, тази, тази стратегия така някак си отразява вашия отпечатък и вашата позиция. Разбира се, тази стратегия няма да задоволи е, всички членове на тази комисия и аз разбирам, аз това разбирам. Господин Ман спомена, че този документ е бил обект на предварителна консултация Пит попита дали дали, дали и как е, са били консултирани социалните партньори. Сега това е малко така щекотлив въпрос, защото документа, който бе е, разпространен на социалните партньори, е, бе изработен на 24 ноември, т.е. той няма нищо общо с сегашната комисия и с комисарите, които ще работят по е, тази тема, така че от демократична, чисто демократична гледна точка има може би някакъв етичен проблем. Сега е, поглеждам и графика, който е приложен на последната страница и две неща ме очудват. Първата фаза, 2010 година, приемане на документа, тук не се, не се споменава Европейския парламент. Това все пак в някакъв момент парламента трябва да бъде включен. Сега вие говорихте за отличното сътрудничество, което искате да развивате с парламента. И тук виждам, че през октомври се предвижда до консултиране с съвета отново. Кажете в какъв дух ще протече това тази консултация. Господин Кристенсън спомена социалния дъмпинг. Вие казахте, че все още не можем да определим крайния срок на социалния дъмпинг, но имаме, разполагаме с инструменти за предотвратяване на социален дъмпинг. Сега знам, че този документ е ограничен, че не може да има безброй много страници, но аз просто питам защо не може. Защо не не, не няма е, съкръщението СССТБ, т.е. данъчна основа за е, корпоративен данък. Не. Защото в крайна сметка, когато говориме за социален дъмпинг, е, този този елемент, този аспект, този въпрос е от основно значение и, и това е инструмента за борба срещу социалния дъмпинг. Е, един колега и вие самия казахте, споменахте, че е добре да се, прави, да, да се правят десетилетни планове, но междувременно трябва да видим как се развиват нещата. Никога не знаем как ще се развият. Трудно е да да е, говориме за стратегията до 2020 година, като е, а също но да не е, видиме какво става днес в, в, в Гърция. Сега нека не забравяме, че днес Европейската комисия иска от Гърция да заличи социалния модел, за да може болния утре да оздравее. Сега, неколкократно бе казано, че ако не разполагахме с европейския социален модел, Европа нямаше е, да може така все пак да се е, да, да мине покрай кризата или да бъде по-малко засегната от кризата, отколкото други страни. И в Лисабонската стратегия бяхме поставили акцента върху растеж и заетост все още растежа е много важен, защото без економическия растеж няма да има работни места. От друга страна, сега, аз не мога да пробутам на а, избирателите на зелените или на социалистите, че е важен растеж, растеж, растеж, растеж без устойчивост но е, аз мога да, да, да продам в кавички растежа, само ако а, е, има гаранции, че растежа създава заетост. Е, значи, е, от друга страна, е, растежа над 2% създава заетост и работни места. В момента растежа е под 2%, а дори има и примери, в които растеж над 2% не създава работни места. Така че, господин комисар, по какъв начин можем да упражним натиск над инвеститорите, за да можем да ги накараме да инвестират така, че да се създадат работни места в Европейския съюз. Uh, парламентът трябва да изиграе важна роля. аз дойдох да обсъждам документа след неговото публикуване. дискусията засяга различни аспекти, както и всички последващи стъпки. И причината са е, договорните задължения. По силата на договора ние трябва да се допитаме до парламента. Това е и в е, дневния ред за пролета. А... Имаше консултация с социалните партньори по различни текстове. Лично аз се срещнах с бизнесмени, с синдикати. Аз не съм взела лично участие в изработването на документа преди края на януари. От друга страна е важно да се каже, е, че последната дума беше на новата комисия. И е, е, различни комисари мушаха да изиграят важна роля в окончателния вариант на текста. Те са в някакъв начин автори и сега искаме бързо да тръгнем към интегрираните насоки с цел, разбира се, да приобщим и Европейския парламент към дискусията. Сега няколко точки. А, сега, Ахилесовата пета, Ахилесовата пета на европейската економика, това са слабостите в економически и финансовия съюз. И те лъснаха през последните месеци. Но отново това е ситуация извън учебниците и е, комисията е, няма да участва в стабилизирането на Гърция с намерението да подрива социалния модел. Истинската цел е да се стабилизират финанси там, економическия и, и валутния съюз, еврозоната, да се създаде прозрачност и по-силни основи за финансовата устойчивост на Гърция. В предишната си работа съм имал възможността да преживея финансови кризи, да ги проучвам, да ги съпоставям. И е много важно да се каже, че е, Гърция не, не създава първата финансова криза в Европейския съюз. Това не е прецедент. Аз съм имал възможността да координирам адаптативни политики, за да се избегнат по-тежки последици. Разбира се, комисията трябва да работи съвместно с правителствата на държавите членки и да разбере какви са потенциалните резултати, да види кое е най-малко лошото. При подобна финансова криза е трудно да се види кое е идеалното решение, но е много важно да не губим от погледа си е, социалното измерение. Това беше полезно, е, това беше е, осъществимо при други кризи, като например в унгарската, където адаптацията беше още по-строга, отколкото в момента в Гърция. Обаче Правителството е, използваше Европейския социален фонд, е, за да е, помогне на най-неразвитите райони в е, страната, в Унгария, за да останат те на повърхността и да се е, запази заетостта и социалната кохезия. Така че има опит, който може да се сподели. Е, това е сега в момента старт за комисията. Но економическия растеж е необходим а, и нека да, нека да сме честни. Всичко започна от там. Как а, да се компенсира занижаването а, от а, намаляването на растежа и е, как е, да се съживи потенциала за по-активен растеж. Въпросът не е лесен и отговора, който се дава, е да се инвестира, е, да се засилва образованието, научните изследвания, инвестициите, страните по-активно да участват във всички тези области и по нашите очаквания това ще доведе до възстановяване на по-добър потенциал за економически растеж, но това не става автоматично. Трябва да има е, много добра координация между комисията и държавите членки. Е, а сега за данъците. Знам, че това не е в вашите правомощия, казва госпожа председателката. А, е, а, е, да. А, е, това е било в правомощията на предишния комисар и за щастие аз започ... Чу... моя старт беше чудесен, защото той ми помогна и той ми обясни колко трудно се напредва по хармонизирането на данъците но все пак е, важното е да се избегне социалния дъмпинг, данъчния дъмпинг, е, данъчната конкуренция и е, да не се създават погрешна практика. И аз мисля, че е добре известно какви препятствия какви препятствия има, когато тръгнете към вътрешния пазар но това не е в моите правомощия. Добре. Чудя. Чудя се какви правомощия са дадени на Марио Монти при такива условия. Господин каза една секунда. Благодаря, госпожо председател. Ние ще имаме ли възможност да променим този документ? За да го направим по-конкретен – е, е, е, много сме доволни да чуем комисаря. Той цитира социална политика, обаче не искаме тя да бъде статист в този документ. А, сега говорите за политика на емиграцията, глобална политика, която да отговаря на пазара. а, в платформата за социалната кохезия, искам да ви питам как социалното измерение да изиграе първа роля. Парламента ще може ли да вземе отношение по този документ и по комуникет на комисията? Госпожа Цимер, ще се върна отново на стратегията и ще ви попитам. 20 милиона е записано в стратегията, е, живеят в под прага на бедността и, и тази цифра трябва да се редуцира до 2020. За да се осъществи е, тази цел, са ни необходими някакви конкретни минимални социални стандарти, така че да може да се. Е, намали и съответно ние процент от е, липса на достатъчно финанси, на достатъчно доходи. Става дума за 60%, които до този момент поне сте упоменавали. Готов съм да обсъда нещата, но е, идеята залегната в документа е да имаме програми, които да са адаптирани за всяка отделна държава членка, защото в крайна сметка не можем да създадем обща методология и никоя методология не може да се експортира от една страна в друга. Така че а, в крайна сметка дори и прага на бедността се тълкува в рамките на а, дадена страна. Ние разполагаме с цифри и смятаме, че можем да постигнем нещо. Мисля, че могат да се внесат промени, ако има така наистина настоятелно искане за това. Аз чух тук от една страна, че документа не е достатъчно амбициозен, други пък е, се питат е, дали въобще трябва да се заложат е, цели, да речем, в областта на бедността и така нататък. Аз много внимателно изслушах вашите виждания и възражения и ще продължим диалога в близките месеци. Благодаря, господин комисар. Не защото човек бе одобрен като комисар, в дадена комисия. Това след одобряването това не, означава, че диалога става по-лесен. Виждате, ние сме много взискателни. И мисля, че ще продължим обаче за бъдеще един диалог в дух на доверие. Прекрет... Приключваме с нашето заседание и следващото заседание ще се проведе на 16 и 17. Well, let's turn this off.